Викам се да свършвам, госпожо председател. Свърших, но още малко. Искаме да се борим с трансфобията, хомофобията и това е част от... Ще трябва да ви прекъсна. Трябва да ви прекъсна, защото защитаваме с дебата. Извинявам се, че ви прекъсвам, но се налага. Трябва да дам възможност на всички. Госпожа Интфелд за две минути. You, Благодаря, госпожо председател. Аз няма да повтарям това, което колегите вече казаха защото смятам, че мислим в една посока. Ще направя няколко коментара относно това, което правят европейските институции. Подобно на моята колега, аз също съм много доволна и много горда, че имаме първа резолюция за интерсексуалните лица. Мисля, че това е много силен политически сигнал. Също време, но а, имаме резолюция за списъка с дайностите на ЛГБТ и, както спомена а, и комисара в началото на мадата, това ще бъде това, което ще завещаем на следващия парламент и на следващата комисия. Това ще бъде нашия призив за засилени действия. Наистина много е постигнато, но все още много може да се направи. Погледнете съвета на една от последните срещи на съвета. Държавите членки дори не успяха да се споразумеят за общо становище за ЛГБТ и да не сме в средновековието. Някои държави продължават да блокират това решение. За хоризонталната директива има блокада от десетина година. Поглед предмет и а, нашия парламент. Господин Таяни а, е а, основният говорител а, на а, Световния женски конгрес, който е една от най-хомофобските ирекционни организации. Те се приятеха декларацията от Нашвил, е най-хомофобската декларация в света, подписана от някои члена на този парламент парламент. Господин Таяни не може да се появява на такова събитие, а тук да се застъпва за правата на ЛГБТ. Това е лицемерие пар екселанс. Благодаря, госпожа Рейнтке. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, драги колеги. Европейският парламент силно осъжда хирургическа намеса с цел нормализация на пола. Това е много смислено изречение. Всъщност, това изречение променя историята. Утре нашият парламент има шанс наистина да остане в историята, като приемем първата резолюция по този въпрос. Но няма да можем да компенсираме цялото страдание, което бинарната е, идеология за пола е донесла на толкова много хора. Стигмата, хирургическата намеса, дискриминацията няма да можем да заличим, но утре ясно и силно ще кажем, че ще се борим за бъдеще, където правата на интерсексуалните лица ще бъдат отстоявани и защитавани в нашия съюз. Това послание трябваше да излъчим отдавна, но сега моментът е особено важен. След десетилетия напредък, сега сме заплашени от връщане назад. За да не допуснем това, Европейският съюз трябва да приеме стратегия за предотвратяване на по-нататъчното отстъпление. Трябва да има нов списък с действия за правата на общността ЛГБТИ, като комисията трябва твърдо да застане онези които се борят да живеят и да обичат както искат. Комисията трябва да се бори също за отблокиране на работата по хоризонталната директива в съвета и правата на общността ЛГБТИ да залегнат в следващата работна програма. Необходимо е да се гарантира предприемането на всички необходими мерки за борба с дискриминацията на хората от общността ЛГБТ и навсякъде в Европейския съюз. Дължим това на европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря с това и изчерпваме списъка на ораторите. Давам думата на министър Чамба за отговор. Благодаря, госпожо председател, уважаем господин, госпожо комисар. Колеги, благодаря ви за тази възможност да обсъждаме тази важна тема днес. Ще се съсредоточа най-вече за правата на лицата интерсекс, които трябва да бъдат защитени във всички държави членки, които са всъщност обект на въпроса ви към съвета. Искам да започна с това, че няма място за дискриминация в европейското общество. Не бива да забравяме, че румънското председателство на съвета е, има сред своите приоритети борбата срещу дискриминацията от всякакъв вид. Принципите, ценностите, записани в европейските а, договори, хартата и законодателството, не могат да подлежат на никакъв лъжвериш. Нужно е да има справедливо общество. И с това се гордаем ние като европейци. И затова си има и причина. Нашето общество става все по-приобщаващо и все по-разнообразно. Заедно направихме стъпки, за да гарантираме равното третиране на жените, мълцинствата, сексуалните, лицата с увреждания, религиозните мълцинства и гражданите от всички възрасти. Продължаваме да работим в тази посока. Смятам, че всички институции е, са убедени, в каква е посоката. Посоката е повече толерантност и еманципираност. Радвам се, че съветът вече прие законодателство, което ясно забранява дискриминацията на базата на 19 ти член от ДФС. Както вие знаете, е, закона за борба с дискриминацията все още не е завършен. Някои неща са по-защитени от други на европейско ниво. Както вие казахте, е, Съветът още не е приключил работата си в тази посока. Искам обаче да се върна сега за насилието срещу интерсексуалните лица. Вие говорите за истинско страдание във въпросите, които зададохте на комисията и съвета. Аз искам да припомня, че през юни 2016 година съветът отвори положително на списъка действия на комисията за да има равенство на ЛГБТИ. За първи път тогава съветът прие декларация, която е посветена на равенството на ЛГБТИ лица. Така че това бе наистина исторически момент. Е, в своите заключения приканихме комисията е, да предприеме действията, записани в този списък и редовно да докладва за постигнатия напредък. Съветът също прикани държавите членки да започна действие за борба с дискриминацията на базата на социопола и сексуалната ориентация. Държавите членки трябва да чуят този апел. Уважаеми депутати, Равното третиране е едно общо усилие. Всички трябва да работим за него. Що се отнася до сътрудничество на европейско ниво, списъка на действия, включително обмена на най-добри практики, може да бъде само приветстван. Европейската комисия също излезе с една кампания за просветна дейност. Агенцията за основни права също има своя голям принос, тъй като тя очертава положението на интерсексуалните, включително проблемите, които са свързани, регистрация при раждане и ненеобходими е, хирургични процедури, тези, които споменахте, и информираното съгласие. Това е въпрос на медицинска етика – Държавите членки отговарят за нея и трябва да носят отговорност за нея. Регистрацията при раждане е също е национален въпрос. Що се отнася до по-конкретните въпроси, идентифицирани във вашия въпрос, държавите членки са тези, които имат ключова компетентност. Това обаче не означава, че няма европейско решение или измерение. Разбира се, че има такова. Както знаете, интерсексуалните лица не са включени сред а, записаните възможности за дискриминация, но така или иначе смятам, че трябва да си разширят правата за равно третиране към интерсексуалните и това всъщност ще отговори на общите ни ценности и общата ни кампания за по-голямо приобщаване. Ние искаме да подобряваме своите ценности и тогава всички ще се възползваме от конструктивен диалог, включително този, който тече днес тук и този при гласуването утре. Благодаря ви за вниманието. Искам да ви припомня, както казах самото начало, че нашето председателство на съвета има сред своите приоритети борбата срещу дискриминацията и мисля, че това е една от възможностите, и за които много се гордеем, че сме тук. Благодаря. И аз ви благодаря, господин министър, госпожа Юрова. Госпожо председател, уважаеми членове, позволете ми да започна с поздравления към парламента за включване на тази тема в дневния ред. Комисията е решена да работи за равнопоставеността на лицата ЛГБТ и и приветства инициативата на парламента. Особено положението на интерсексуалните лица е много напред в нашия дневен ред. През декември 2015 година започна нашата работа. През следващите месеци ще а, а, представим доклад по списъка ни с дейности. Позволете ми да кажа няколко думи за проблемите, свързани с интерсексуалните лица, които, както споменахте, имат сериозни проблеми, тъй като те не попадат в основните категории за пол мъж или жена. Излишните хирургически интервенции, на които децата могат да бъдат подложени са а, наистина много спорни, тъй като те не могат да дадат информирано съгласие на такава ранна възраст. Дефиницията за здравните политики и организациите, предоставени на, на здравните услуги, са а, а, в юрисдикцията на държавите членки. Комисията зачита принципа а, на субсидиарност и тук държавите членки отговарят за хирургията хирургическите интервенции, също така и записите в регистрите са в юрисдикцията на държавите членки. Въпреки това, в държавите членки трябва да гарантират, че законодателството има съответство с в съответствие с последните стандарти на международното законодателство. Стерилизиращите хирургически интервенции и казва да, че нарушават член 8 на конвенцията. Нека сега да се върна на нашия списък с дейности, които имат за цел да постигнат напредък по отношение на правата на интерсексуалните лица. Въз основа на този списък комисията извърши множество дейности за повишаване на съзнанието за трудностите, които изпитват интерсексуалните лица. Ние също така финансово подпомагаме граждански организации, които работят за равенството на тази група лица. Организирахме обмяна на добри практика между държавите членки по този въпрос. По искане на парламента пилотен проект за здравеопазване на ЛГБТ и лицата беше стартиран. Част от списъка с дейностите и извършване на мониторинг от страна на комисията за спазване на правата на ЛГБТ и лицата в рамките на директивата за свободното движение. Комисията ще ще, из, ще извършва мониторинг на държавите членки възоснова на законодателство за свободно движение на хора, по-специално във връзка с правата на тази група лица. 2019 година предстои Евробарометър за дискриминацията, включващ и равнопосноваността на ЛГБТ и лицата. Ще се проведе проучване на ЛГБТ и Надяваме се то да ни помогне да прицелим по-добре, по-добре бъдещите си действия. Това ще бъде също така и подготвителна работа за актуализирания списък за а, работа по въпросите на ЛГБТ и който предстои да бъде прият. А, Комисията ще предаде вече свършената работа на следващата комисия. Тя, тя ще реши как да продължи работата, но аз ще е, е, препоръчам настоятелно на моя наследник да продължи да се консултира с неправителствените организации и обществото, когато формулира бъдещите действия също така и да вземе предвид днешния дебат. Комисията ще продължи да насърчава работата за приемане на е, хоризонталната директива за равно третиране. А също смятам, че ситуацията е срамна това, че директивата от години се блокира е, в съвета. Вие знаете, че тази директива изисква да бъде прията с единодушие. Ето защо трябва всички държави членки да се съгласят. Са толкова дълги години на блокиране. Договор ни предлага възможност за простено сътрудничество, в, на много срещи на съвета и на много двустранни срещи съм повдигла този въпрос. Страните повтарят, че имат нужда от още малко време. Те не искат да прибегнем до упростеното сътрудничество, тъй като се засяга въпрос, свързан с техните основни права. Ще продължа обаче да упражнявам натиск тъй като искам да видя положително развитие за приемането на тази директива. И последен коментар. Вие повдигнахте също така въпроса за реч на омразата онлайн. Комисията продължава да работи интензивно с IT сектора, за да може радикално да намали тези речи на омразата онлайн. успехът ни е умерен, а IT сектора изпълня задълженията, които а, пое, продължаваме да а, работим. Благодаря, госпожо комисар. Сега продължаваме а, дебата. Има думата господин а, Фария. Комисария. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар. след движението и аз също, хиляди хора от общността ЛГБТИ в Твитър дадоха израз на своите притеснения. Няма причина, поради която полът или социалният пол трябва да бъдат основание за дискриминация но хората от общността ЛГБТИ все още не се радват на равни права в Европейския съюз. Те дори не се радват на правото на свободно движение. Така че ние сме длъжни да предприемем мерки за защита на техните основни права, на техните основни свободи право на движение, право на обществено осигуряване, право на образование. Комисията трябва да изготви приобщаваща стратегия в полза на лицата от общността и като също така се предприемат мерки за предотвратяване на хомофобското насилие, насилието основано на социалния пол. Благодаря. Госпожа Ворд. LGBT... Когато говорим за лицата ЛГБТИ, често забравяме интерсексуалните. Те са дехуманизирани и векове наред, обект са на дискриминация заради телата им – това се представя като здравен проблем, докато всъщност няма нищо нездравословно в това да си интерсексуален. Тази е, това насилствено осъкътяване на децата интерсекс е, е наистина ужасяващо. Как е възможно такива нарушения на целостта на тялото могат да се случват в Европейския съюз днес? Ние сме свикнали да променяме деца, телата на децата, които не могат да дадат своето съгласие, което показва колко докъде сме стигнем, можем да стигнем, за да подкрепяме идеята за, дво, за това, че има само два пола мъжки и женски. Интерсексуалните доказват, че категоризирането на хората по техните полови белези е нещо ограничено, което не, от, не отговаря на реалността. Ще подкрепя всички интерсексуални, особено децата, и ще им кажа не сте сами. Благодаря. Госпожа Стивенс. Voorzitter, collega's, zelfs nu zijn LGBTI. Госпожо председател, уважаеми колеги, и днес а, още не са гарантирани правата на ЛГБТ. Има големи разлики в Европейския съюз. А, има дискриминация, а, основана на пола. Много държави не приемат еднополовите бракове. 8 държави членки в 18 държави членки е необходим психологически психологическо становище при определене на пола. Подкрепям призива на комисията проблемите на ЛГБТ и да бъдат приоритет в тяхната програма. Трябва да се засили сътрудничеството между отделните генерални дирекции, за да може проблемите на ЛГБТ и да станат основна хоризонтална тема. Европейския съюз трябва да започне информационни кампании за ЛГБТИ и да гарантира свободното движение на всякакъв вид семейства, включително и на еднополови семейни двойки. неприемливо е ЛГБТ и в много държави членки да се третират като граждани втора класа. Госпожа Ернст. Днес за първи път дебатираме резолюция посветена на интерсексуалните лица. Наистина беше крайно време, защото табуизирането на тази тема продължава да изтиква тези хора в някакъв тъмен ъгъл. Други хора взимат решения за тях. Те смятат, че погрешното, извратеното трябва да бъде изкоренено още от най-ранна детска възраст. Нека да бъдем единодушни в следното отношение, а именно такива операции, хирургически намеси при кърмачата да бъдат забранени, защото те може да имат чудовищни последствия и не са медицински необходими. Интер хиперсексуалността не е болест, която трябва да се лекува. Това са нормални хора, които имат право да се самоопределят, имат право на уважение. Никой не трябва да бъде заплашван. Точно за това става дума. За това а, дискриминацията на интерсексуалните лица трябва да бъде обект на наказателно преследване. Трябва да се нормализира дебата. За целта е необходимо да има адекватни обозначения на пола в документите. Благодаря, господин Лопес Агилър. Благодаря, госпожо председател. Комисар Юрова, устният въпрос е инструмент за осъществяване на контрол върху комисията – за нейното призоваване тя да предприеме действия. Аз съм участвал във всички дебати, свързани с дискриминацията и нарушенията на основните права на гражданите на Европейския съюз. Това въжи и за тази група лица. Тук поведението се презира или дори се инкриминира заради е, принадлежността към определен пол. И мисля, е, че трябва да изходим от най-добрите примери от практиката. Има някои държави членки, които проправиха пътя в това отношение. Те имат е, законодателство, което не третира пола на човека или отклоненията от него като болесно състояние. През 2014 година е, ние възприехме цялостен подход към правата на тези хора и трябва да продължим да проявяваме същото холистично отношение. Председателят ако така запазим темпото на дискусията, ще трябва да просрочим и след полунощ, даже повече от 10 минути. И за това ви моля да се придържате стриктно към времето си за изказване. Госпожа Форенца, точно една минута. Смятам, че е изключително важно, както вече беше казано, да се състои този дебат. Това е един общо разискване, което е свързано с правата на хората ЛГБТИ, както и една резолюция за интерсексуалните лица. Както припомна колегата Виоти, смятам, че е много важна дискусията и е много важна ролята на интергрупата ЛГБТИ. И аз много се радвам, че можах да работя в тази група. Много се радвам също, че феминистското движение се дефинира вече като трансфеминистко движение, точно защото смята, че са задължителни не само освобождаването на жените, но и на хората ЛГБТИ. Както подчертаваше колегата Ернст, изключително трябва да бъдат заклемени всички видове хирургически операции, които искат да доведат до бинарния пол интерсексуалните деца. Много се радвам, че провеждаме тази дискусия. Благодаря ви господин Сочнич. Nie ma e, absolutnie żadnego powodu, żeby w e, Unii Europejskiej martwić się. E, Няма причина Европейския съюз е, да се притеснява за интерсексуалните е, деца, ЛГБТ и, и каквито и да било други. Това е група, на която отделяме твърде много внимание. Е, е, те дори е, имат привилегии, защото наскоро в Обединеното кралство полицията а, арестува в дома е една жена, защото а, тя обидила в интернет а, мъж за това, че се бил сменил пола. всеки има право да а, си сменя пол. Аз имам право да си изказвам мнението в интернет а, пространството Левицата, която управлява Европейския съюз, се опитва да намали критиката, да тероризира обществото. Комисар Юрова, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на парламента, изказвах се дълго при предишните обсъждания. Сега ще се изкажа лаконично. Искам да благодаря на Европейския парламент за това, че твърдо отстоява работата по тази тема. Изразявам пълната си готовност да допринеса към усилията по този важен въпрос на следващите етапи. Нещо конкретно сега. Мисля, че ние всички заедно с интергрупата за ЛГБТИ трябва да направим оценка на списъка на действия, да отчетем постиженията до сега – и да преценим какво трябва да се промени в бъдеще в плана за действие за общността и. Сега вече има нови данни от Евробарометър и за това мисля, че ще е изключително важно по-нататък пак да работим заедно. Това е моята покана. Мисля, че трябва да гарантираме такава съвместна работа. Благодаря, госпожо комисари, най-сетне господин министър Чамба. Change. Благодаря ви за това разискване. Мисля, че то показва колко много работа остава още да бъде свършена. В същото време можем да се гордеем от стъпките, които сме предприели в тази посока. Както припомних по-рано, съвета реагира положително на списъка на действия на комисията, който подкрепя цялото група ЛГБТИ. Очаквам те да бъдат изпълнени. Мисля, че декларациите, политическите дебати ясно показват, че ние сме против дискриминацията. Ние сме за прогреса, за толерантността и наша отговорност като политици е думите да се превръщат в действие. Благодаря. Благодаря, господин министр. Колеги, с това разискването приключи. Имаме 6 предложения за резолюция в края на този дебат. Едно от Либе и 5 от отделните политически групи. Гласуването ще се проведе в четвъртък. Благодаря ви. Сега, продължавайки към следващата точка от дневния ред, което е, е Въпрос е искане за устен отговор, използване на канаби за медицински цели. Въпросът е към комисията. Но няма да има спонтанни изказвания, защото прекалено закъсняваме. Знам, че мнозина от вас са силно разочаровани от това, но ми казаха, че ще продължим след 12 часа, иначе не бях председател, когато това се е случило. Извинявам се, че така се развиват нещата. Незабавно давам думата, застъпителни думи на госпожа Шуица за 5 минути. Благодаря. През Миналата година голямата част от моята работа в парламента беше посветена а, на необходимостта а, от превентивна, превентивни прегледи а, при заболяванията от рак. Говорихме също така а, е, и за използването на канабис за медицински цели. Знаем, че от правна гледна точка тази тема се разглежда в негативна светлина Смисъла на цялата извършена работа и бъдещата резолюция е от една страна да се почета, че е добре да се използва канабиса за медицински цели, от друга страна да се насочи вниманието към възможностите за злоупотреба и съответно санкциониране на тази злоупотреба. Знаем, че вредното действие на канабиса се дължи на една негова съставка тетрохидроканабиол. За това искаме от комисията да отговори на въпроса какво е направила комисията, за да подпомага висококачествените научни изследвания? Колко средства са, е, ще бъдат отделени в рамките на новата а, е, рамкова програма 9? Изчита ли комисията, че ам, регулаторната среда в Европейския съюз благоприятства провеждането на качествени научни изследвания относно употребата на канаби за медицински цели. В резолюцията и във въпроса призоваваме комисията и националните правителства да дадат добра дефиниция, която да прави разлика между лекар... канабис за медицински цели и лекарства на основата за канабис. Както знаем, канабисът се състои от различни канабиноиди, голяма част от които облегчават болките, хроничните спазми при множество на склероза и така натък. Така че на основата на канабис се разработват лекарства, а, и ако те а, легално се разпространяват, това ще ограничи черния пазар, ще ограничи достъпа на малолетни до тях. А, също така ще стане по-лесно за пациентите да получат такива а, лекарства. Трябва да има ограничения за възрастни хора и бремени. Имаме добри доказателства за а, това е, че е добре да се използва канаби за медицински цели при някои заболявания, като например а, астма, на склероза и така нататък. Те са много, канабисът е много ефикасен и при лечение на пациенти, страдащи от депресия, например, ам, Европейските агенции трябва да е, работят по разясняването на това, че е необходимо канабиса да се използва за медицински цели, за да може той да помага на пациентите, разбира се, след надлежни изследвания и при осъзнаване на рисковете. И още нещо използването на канабис за медицински цели стриктно а, трябва да се разграничи от използването на канабис за а, удоволствие, пък и за всякакви други немедицински цели. Благодаря, госпожо Шойдро, госпожа Юрова. Госпожо председател, през последното десетилетие расте интересът към използването на канаба за медицински цели и използването на неговите съставки в медикаменти. От множествена склероза през разстройството след преживени травми до различни психически състояния, канабисът може да помогне медицински продукти а, от, на основата на канабис а, могат да бъдат много полезни. Но възможностите на Европейския съюз да действа в тази посока са ограничени. Става дума за сфера от компетентността на държавите членки и всяка държава членка сама определя кое е законно на нейна територия. От друга страна, ние имаме една много солидна нормативна уредба за регулиране на медицинските продукти, като продукти на основата на канабис могат да бъдат лицензирани, но само след като качеството и безопасността на всеки продукт са оценени и има недвусмислени констатации, че той е безопасен. След като попаднат на пазара, тези продукти продължават да бъдат под наблюдение чрез така наречената система на фармакобдителност, която въжи за всички наши лекарства. Как може да допринесе Европейският съюз към тази дискусия? Чрез диалог на ранен етап и чрез подпомагане на научните изследвания. Това са добри примери за участието на Съюза. Сега искам да се спра на всеки от въпросите, които поставяте. Най-напред подчертавам, че са необходими повече изследвания за безопасността и е, последиците от използването на канабиноидните препарати. Това ще бъде отчетено в предложенията за финансиране на проекти по Хоризонт 2020 за 2019 година, както и в последната програма за научни изследвания и стипендии. Повече от 40 милиона евро са посвет... отделени за научни изследвания на медикаменти на основата на канабиса. Комисията ще продължи в тази посока. В новата програма Хоризонт Европа ще продължим да подпомагаме научните изследвания, включително новите терапевтични подходи. Сега втората ви група въпроси. Здравните въпроси са сложни и решенията в тази област се приемат от държавите членки. Европейският съюз има уредба за фармацевтичните средства, Продуктите на основата на канабис могат да получат разрешение за разпространение, ако тяхното качество и безопасност са доказани. Но, както казах, тук основната компетентност е на държавите членки. И все пак не можем да кажем, че Европейският съюз не участва в дискусията. През октомври 2016 година Европейският център за наблюдение на наркотиците и пристрастяванията направи ново проучване и пусна материал за за моделите на политиката, свързана с канабиса. И водят се научни изследвания за медицинските употреби на канабиса и това са проучвания, които са резултат на растящия интерес към темата. Европейският съюз ги подкрепя. В отговор на третия ви въпрос трябва да кажа, че е, въпросът за Използването на канабис за немедицински цели е напълно извън компетентността на Европейския съюз също време, но обаче трябва да се борим с наркотичните зависимости и ние имаме съответна уредба за наблюдение и предотвратяване злоупотребата с психоактивни вещества. Благодаря ви. You, Благодаря, госпожо комисар. Давам думата на господин Лизе за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, използването на канаби за медицински е, цели е необходимо. Продуктите е, е, на основа канабис могат да помогнат на пациентите, на които други медикаменти не им помагат. дебата трябва да се пазим от две крайности. Едната крайност е като при кучето на Павлов, а, когато се чуе думата канабис, да се реагира с «Ау, това е нещо а, опасно, вредно, това са нелегални наркотици», но а, когато канабица се използва за медицински цели, няма нужда да се реагира с такъв а, рефлекс. От друга страна, трябва да внимаваме а, пациентите да не реагират така, както ми разказа един лекар, пациентът да му каже срещу болките в гърба ми показва само, помага само ако изпуша един джойнт. Не, предписването на канаби за медицински цели трябва да става надлежно и от специалист. Особено подкрепям точка 14 в резолюцията, в която се казва, че както при останалите а, лекарства е необходима процедура за разрешаване. Така че резолюцията а, дава правилната рамка и се надявам утре тя да бъде подкрепена с голямо мнозинство. Господин Балаш за две минути. Мерси, мадам la президент. Е, Благодаря. Госпожо комисар, Имах един ден на болки в мускулите и във Франция отидах при невролог. Единственото нещо, което ми каза беше, ми пушете кашиш. Е, проблема е обаче, че пушенето е лошо за здравето. А хашишът е забранен, поне в моята страна. Така че в цяла Европа днес не може да се използва медицински канабис, т.е. Поли... Е, молекулата CBD. Тоест, нужна европейска рамка. И от тази гледна точка е изключително важно Европейската комисия да излезе с ясни насоки към държавите членки. И следващото, което искам да кажа е следното. Резолюцията, която тук е представена, е съвсем ясна. Особено, що се отнася до а, това, че трябва да има рецепта. Не става дума днес да си кажем, че всеки може да използва канабиса, когато му хрумне, а лекарят е този, който може да прецени дали канабиса с ЦБД може да бъде използван а, за разрешаване на определени видове болки, облегчаването им. Има доста изменения, които бяха направени от консерваторите. Те казват, че няма медикаментозна форма, която да е полезна. Това не е вярно. Начина на предписване на различни видове а, други а, елементи може да бъде предписван също. Става дума за медикамент и той трябва да бъде контролиран. Нужен е контрол на лекар, който може да предпише и други начини за облегчаване на болките. Това са и нашите изменения. Трябва да се подходи подходящия метод за съответната патология и за съответното лице. Е, става дума за медицински канабис, за молекулата CBD, а не за използването на канабиса в свободното време за облегчаване. Има фармацевтично лоби, което в крайна сметка може би пък иска и да спечели от всичко това. Благодаря. Аз ви благодаря за минута и половина, госпожа Крупа. Popieram е, только tylko нових nowych leków pochodzenia натурального, кояжа. Подкрепям а, използването за профилактични е, цели. Това, което виждаме в резолюцията, е, че данните е, няма финансиране за а, е, изследователската дейност във връзка с използването на канаби за медицински цели. Публикувахме първото, първият резултат от клинично изследване на ЦБД преди да се започне да се използва канаби за медицински цели Преди да започне използването за клинични цели, трябва проблема да бъде надлежно изследван. Така че риска, е проблемите може би са по-високи и страничните ефекти са повече, по-високи от ползите. Не може да се твърди, че е полезен за много заболявания без научни изследвания обикновено пациентите привикват, трябва все по-високи дози и странични ефекти се появяват. Господин Фланага. Подкрепям тази резолюция. Трябва да създадем законодателна архитектура за легализация на медицинската употреба на канабиса навсякъде в Европа. Вира Туни и съпругът и Пол трябва да получат разрешение да пътуват 6 пъти годишно до Холандия, за да лекуват дъщеря си, е, която страда от тежко заболяване. Е, е, свободата на движение обаче е една от основните свободи в Европейския съюз. Нека превърнем свободата на движение на лекарствата също в факт медицинският канабис може да помага. Хората, които споменах, имат 9 годишна дъщеря. Тя вече не получава припадъци. Бъдещето трябва да принадлежи на всички. Тази резолюция ще допринесе за това бъдеще. Благодаря ви. Благодаря се. Госпожа Юрова. Госпожо председател, уважаеми депутати, бих искал да ви благодаря за интересния дебат. И искам в заключение да кажа, че Европейската комисия ще продължи да подкрепя действията, които дават възможност за по-голямо разбиране, както и е, да съветват е, развитието на тази област. Благодаря. Благодаря ви. С това приключихме дебата. Има резолюция от комисията ЕМВИ. Тя ще бъде гласувана утре. Сега продължаваме към е, въпрос инженерство на човешкия ембрион. Давам думата на автора за две минути, господин Миколаши. Сарка, важна председателка, я, колегине, Отázka, като си... Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, въпрос, който задаваме днес на комисията и съвета е изключително важен, не само заради бъдещото развитие на нашето общество, но и за цялото човечество. Модифицирането на генома на човешкия ембрион не засяга само тясна група от индивиди, които се интересуват от научния прогрес. Този проблем засяга всички нас. Технологията за соматично измерение на човешкия геном навлиза в фаза на клиничните изпитвания. Вмешателство в генома на ембриона и гаметите крие непредвидени рискове и вреди не само на съответния индивид, но неговите подобници. Унаследяемите генетични проблеми могат да доведат до промени във всички бъдещи поколения. Китайският учен Хедзян Куи представи първо клинично проведено редактиране на ембрион. И това изисква ясен отговор от международната общественост. Ние трябва да поискаме стандарти за, за безопасност за такива редактирани бебета. Въпросът касае не само за това как, но и какво е било а, извършено. А, модифицирането на човешкия геном е забранено от международното споразумение, а, тъй като засяга човешкото а, достоинство и а, е свързано с много етически медицински рискове. А, не може един такъв въпрос, толкова важни и тежки последствия, да бъде оставен на саморегулация. Необходимо е да се проведе широка обществена дискусия, основана на солидни научни данни. Настояваме комисията да поеме лидерството в борбата за забрана на ген... модифицирането на генома на човешкия ембрион. Благодаря. Сега давам думата на министър Чамба за съвета. Госпожо председател, почитаеми членове, искам да благодаря за възможността да говорим за измененията на човешкия геном. Благодаря на членовете на парламента, изпратили този въпрос. Е, вие знаете, че ние е, винаги стоим е, зад обсъжданията на теми с важни етични измерения. Такава тема е и възможността за промяна на човешкия геном. Във въпроса се цитира това събитие, съобщението на конференцията, което доведе до глобално обсъждане почитаеми е, депутати, редакцията на човешкия геном е, се прави е, уж с цел да се разширят познанията за този геном и евентуално да бъдат лекувани заболявания, като се натрупат повече познания за генетичните първопричини за болестите, което да помогне по-нататък за тяхното лечение. От друга страна обаче аз съм много дълбоко убеден, че всички сме притеснени от риска да се манипулира генома и оттам да се променят всички бъдещи поколения. Искам да кажа, че познанията имат етични последици – Разискванията за това може ли да се променя човешкия геном вече се извършват в продължение на десетилетия. Това доведе на свой ред до законодателни и други инициативи, за да се предотврати манипулацията на човешкия геном, така че да не се стига до модификации на човешката зародишна линия. Почитаеми депутати, искам да кажа, че имаме законодателна уредба на ниво Европейски съюз за лекарствата, за медицинските устройства. Имаме и забрана за промяна на зародишната линия. Искам обаче да обърна внимание, че имаме и харта за основните права в Европейския съюз. Нейният водещ принцип е зачитане на човешкото достоинство, което забранява на свой ред евгенистичните практики за промяна на човешкия индивид. Промяната на генома следователно би била незаконна, ако се извърши в Съюза. По отношение на бъдещата ни работа в тази област, трябва да се отбележи, че договорът за създаване на Европейския съюз дава на държавите членки, а не на Европейския съюз компетентността за здравеопазването. Използването на така нареченото редактиране на гените като средство за лечение трябва да се регулира на ниво държави членки. Комисията има право на инициатива само когато Европейският съюз има компетентност. И за това, ако тя прецени, че има компетентност и че е необходимо, следва да изготви законодателен проект. Ако има внесен проект от такова естество, ние ще му отдадем дължимото внимание. Благодаря. Комисар Юрова. Госпожо председател, почитаеми депутати, Европейската комисия е запозната с правните последствия на последните развития в сферата на инженерството на генома на човешкия ембрион. Участваме в диалог с международната общност, с институциите, като например Националните академии на науките за инженерство и медицина, както и работната група на ОИСР по биотехнологии, нанотехнологии и е, технологии на сближаването. Последните се занимават с етичния дебат, свързан с редактиране на човешкия ембрион е, Занимаваме се също с СЗО, що се отнася до контрола на редактирането на човешкия геном. На ниво Европейски съюз рамковата програма за научно-изследователска дейност и новаторство, както и клиничните изпитвания и законодателство за медицинските продукти съдържат специфични изисквания, които забраняват този тип научно-изследователска дейност. Освен това, Европейския съюз има много здрава законодателна рамка за медицинските продукти, която почива на принципа на конвенцията от Овиедо в биомедицината. Регламент 1394 от 2007 година по напредничевите терапии говори за стриктен контрол на качеството, ефикасността и е, централизирана система за даване на разрешение – решенията за прилагането на техниките за редактирането на човешкия ембрион и инвитро процедурите си остават прерогатив на държавите членки. Освен това, Европейската комисия работи с националните органи за засилване на контрола върху новите технологии, свързани с тъканите и клетките. Независимата европейска група по етика и нови технологии по-настоящем работи по едно становище за редактирането на генома. Това становище ще разгледа етическите последствия от редактиране на генома на човешкия ембрион. Също така разглеждаме възможността да видим какво е отношението на обществеността към това. Искаме също да се види как се приемат новите технологии, като редактирането на генома а, за целите на, мед... на здравеопазването. Ще организираме събитие също по етически, етичните и законовите аспекти а, на този тип въпроси. Благодаря. И аз ви благодаря, колеги. Няма спонтанни изказвания. Всички оратори имат по една минута. Господин Лизе, заповядайте за минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Модерната генетична техника предлага големи възможности и трябва да ги използваме, но трябва да се съобразяваме с етичния аспект. Не бива да се извършва всичко, което е технически възможно експериментите, които представи китайски учен Хецян Куи, ам, ам, показват, че намесата в човешкия геном е безотговорна дейност. Международната общественост на дата е вой, така да се каже, и този вой трябва да продължи. Искам да благодаря на съвета за неговото тълкуване на хартата на основните права. А, тази интерпретация е правилна, но това трябва да залегне и в нашите разбирания. Трябва да продължим да работим, за да не се повтори тази намеса в генома на човешки ембрион. Господин Балас. Е, да, нека да бъдем категорични. Първото, което трябва да кажем е, е че е, не знаем точно какво, какви изследвания е направил този китайски учен. Е, нищо научно няма в съобщенията за неговия опит. Затова призовавам към предпазливост. Не бива е, да се доверяваме сляпо на обявлението. Второ, тук в Европейския съюз има харта за основните права. Необходима е законодателна уредба, подходяща за тази тема, е, която да забранява тази изключително опасна практика. И трето, този китайски учен твърди, е, че е използвал метода Криспер казнев Нещо, което е отречено е, за хората, обаче се използва